La carta di voto. Scusate. La И така, много ви моля, препоръчвам ви да си извадите картата за гласуване. Чакайте и аз да си извадя от чантата. Ecco. Ok. Siete tutti Всички ли са тук? Добре. Започваме веднага. Единствено, искам да ви попитам дали сте приели препоръките на координаторите, които бяха изпратени. Вчера имахме заседание. Решенията са изпратени вчера вечерта. Ако няма възражения, да можем да ги приемем. И така, аз преминавам към гласуване. Prima di tutto. Първо ще гласуваме по едно становище. Докладчик Ернст Марагал, обаче не го виждам. А, ето го, видях го. Извинявай, не те видях. Еманципиране на момичетата ФЕС посредством образованието. Комисията е Комисията по жените. Становището е дадено на, през март. 30 март беше крайния срок за подаване на изменения. 42 изменения са подадени преди гласуването. Искате ли, господин Марагал, да кажете няколко думи или да започнем веднага? Добре, направо започваме. Готови ли сте за гласуването? Всички ли имате карта? Окей. Алора, комичама. Започваме. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържа... Приема се. 12. За. Против. Приема се. Не. Кой се въздържа, казва председателката. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 15. За. Против. <clears throat> Въздържали се. Приема се. 16. За. Против въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, сега, изменение 22. Какво се случва? А, не, то е оттеглено, извинявайте. 25. Appunto, 25, sorry. Emendamento... Изменение 25 за, против, въздържали се, проверка. Аперте ли вотациони? Моля гласувайте. А, сори, сори. А, извинете, извинете, извинете, извинете. Е... Yes. Е... Aperta le votazioni,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 Проверка. Провер... Проверка. Моля, гласувайте. Секунда парте, че... Втора част. Втората част гласуваме. Моля, гласувайте. Някой сега ще си слага картата явно. Фато. Готови ли сте? Еко. а вотационе. Гласувайте. Край на гласуването. Е, отхвърля се. Отхвърля се. Не работи ли вашата? Извинете. А, но, allora attenzione, no, perché е stato sostituito, quindi non poteva. А, не може да гласувате, защото сте заместник. А, добре. Е, тогава значи така стоят нещата. Да, и значи се отхвърля. Защото има заместник. Секретарията така ли е? Да, добре. Щеше да бъде един повече, защото вие замествате колегата, а той пък дойде, така че не може да гласува, защото тя е гласувала. Allora, a questo punto siamo 37. Andiamo all'emendamento. Ecco, allora, emendamento 3. Изменение 38. No, no, sorry. Не, не, не, не. Гласуването беше равни гласове за и против. Колегата, който пристигна сега, вече бе заместен, така че той не можеше да гласува и не е гласувал. Така че няма проблем. Искаше да гласува, но не гласува, защото неговия заместник вече беше тук. Però il numero è giusto senza la... Така че точния брой сме. Sì, beh, insomma è evidente, oh, se volete facciamo, rifacciamo, insomma, ormai fatta comunque. Allora, il collega non ha votato perché... Колегата не гласува, защото вече неговата заместничка беше тук, така че въпрос няма. Помолихме го да не гласува. Ако искате, пак ще пробваме, но това е. Volete fare un'altra prova, mesa? Пак ли да изпробваме? ли нали ви казах, че е така? Няма проблем. Продължаваме. 38 изменено с е, устно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 40. Изменено с устно изменение 2. За против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега заключителното гласуване по целия доклад. Кой е за? А, не, електронно гласуване. Да, кой не. А, е, гласувайте. Апро ла вотационе, ки... Кюдо ла вотационе. Край на гласуването. Бене. Чудесно. 22 за, 2 против, 1 въздържал се. Браво на господин Марагал. И грация ай лише. Благодаря на докладците в Сянка. Продължаваме нататък. Доклада на колегата Илхан Кючук създаване на конкурентно способен пазар на труда в ЕС през 21 век. Така, преминаваме към гласуване. Компромис Едно на докладчика. Кой е за? Кой е против? Кой е въздържал се? Приема се. Второ изменение за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение устно 1 по, извинете, изменение 5, изменено с изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, електронна проверка, моля гласувайте. Кюдо лавотаци. Край на гласуването. Е, контро, е, респинто. Отхвърля се. Не, да, не, да. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 26. Извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 5 компромис за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се, 38 за, против, въздържали се, мисля, че бе отхвърлено. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с един глас. 39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 И сега заключително гласуване, електронно гласуване. Моля гласувайте. Кюдо ла votazione. Прекратете гласуването. Апровато. Приема се с 22 за, 4 против и нито един въздържал се. Браво на нашия докладчик господин Кючук. Както и на докладчиците в Сянка. И сега... Passiamo Passiamo alla... Преминаваме към предложенията за становища. Търся си листата. Благодаря. Започваме веднага с докладите, представени от колегите и започваме с колегата Здруевски. Става дума за бюджета за 2016 година. Както знаете, процедурата за бюджета за 2016 година започва тук с това становище за мандата за тристранната среща. Докладчик е господин Здруевски. Знаем, че комисията ще излезе с предложение за бюджет в края на май и ще се гласува след това в плена юли. Давам думата на господин Здруевски, на докладците в сянка. Малко тишина. Много ви моля за тишина. Малко тишина. След това ще дам думата на, на в сянка и след това на всички останали колеги. Господин Здроевски, имате думата. Bardzo dziękuję. Opinia, е, którą przygotowałem jest е, bardzo... Благодаря. Моето проекто становище е много специфично и аз включих предложения, които могат да бъдат представени от останалите колеги по време на дискусиите. Има няколко основни аспекта. Човек, който няма превод на немски, какъв е проблема? Няма ли The Deutsch translation. Okay. Please, please continue. Ja specjalnie wolno zacząłem, aby można było... I така. Още веднъж ще кажа как, това, което казах вече е по установището, така че нищо да не се пропусне. С други думи, включил съм предложения, които да са от полза за всички и да бъдат обхванати всички потребности. Да има баланс между средствата и потребностите, защото в противен случай всяка година има проблеми с плащанията. Тук говорим най-вече за програмите Еразъм и Творческа Европа. По тези програми винаги има проблеми, след като вече е планиран съответния програмен период. Ние не искаме в бъдеще по тези програми да има проблеми с плащанията. На следващо място трябва да се подобри диалога с гражданите. Искам да отбележа тук положителната роля на мрежата на европейските медии, като най-вече говорим тук за отделните излъчвания по радиото. На следващо място културната дипломация между Европейския съюз и съседните му държави. Важно е младите хора, артистите да ам, бъдат включени в тези проекти за ам, мобилност. Държавите членки трябва също да стимулират всички дейности, свързани с културата и с програмата Творческа Европа. Относно финансирането на малките инфраструктури, то трябва да бъде преосмислено, преразгледано, да се гарантира повече гъвкавост е необходимо, така че по-малките структури да не бъдат прекомерно натоварвани с бюрократични процедури. Освен това, повече бюджетни средства трябва да се предоставят, за да се ам, противодейства на проблема, свързан с безработицата сред младежите. Има нещо, което е свързано и с плана на комисията Юнкер. ЕФСИ трябва да предвижда не, ем, инвестиции и в ем, творческите индустрии. Това е много важно за ем, политиката на сближаване. С задоволство можем да отбележим, че в плана Юнкер – откриваме постулата за развитието на културата и творческите индустрии. Освен това, искам да отбележа, че е, средата на юни трябва да гласуваме в нашата комисия и съответно трябва да бъдат внесени изменения по доклада. Парола. Благодаря, колега Здоровски. Иска ли някой да се изкаже? Заповядайте. Uh, Благодаря на докладчика. Смятам, че що се отнася до политиките за комуникацията, да се спомене мрежата Евронет. Т.е. да се предвиди достатъчно финансиране за нея. Този проблем вече е засегнат, но трябва по-ясно да бъде подчертано от страна на нашата комисия, че ние искаме да има достатъчно финансиране за мрежата, за да не се ощетява нейната дейност. Относно изпълнението на Еразъм Плюс. Наскоро чух за някои случаи, свързани с плащанията за образованието по Еразъм и само големи училищни проекти се финансират, но не и малките. Това не е в наш интерес. Това означава, че ние стигаме до по-малко граждани в Европейския съюз, а пък а, а, всъщност ние искаме да има друг баланс. Това беше включено и в становището на комисията. С други думи, трябва да има и по-малки училищни проекти, които да бъдат включени в финансирането, а не да се финансират само големи проекти. Onorevole Che io ricevo è questo, mi scuso, non ho seguito io l'ordine. Съжалявам, аз обърках нещата. Първо вие, след това колегата. Ich wollte eigentlich das unterstützen, was... Sorry, it's only because it was said that I want, want to give the floor казах, че първо искам да дам думата на докладчиците в сянка. Затова се получи това объркване, но само ако сте съгласни. Благодаря. Исках да подчертая още веднъж казаното от колегата Трюпел. Трябва да има структурирано финансиране за Еразъм Плюс, без да има спадове в а, траншовете. Необходимо е да се види какви са потребностите, да се види къде има нужда от финансиране и е много добре да се обърне внимание точно на малките и ам, средни, сред, на малките и средно големите ам, радиостанции. Относно изпълнението на програмите, не говорим тук само за образованието, ами се наблюдава и ам, подобна тенденция по отношение на, на други проекти, че се финансират по-крупни проекти, но по този начин се ем, обхващат по-малко е, граждани. А тук в комисията сме подчертавали, че ние искаме да се концентрираме върху малките и Това се отнася до програмата за европейските граждани и до различните програми, свързани с обмен. Върху такива програми трябва да се сложи акцента. Когато говорим за изпълнението, трябва да видим точно до кой доклад се отнася то и да го обсъдим. Но, с други думи, ние искаме и за малките проекти да имаме достатъчно средства. Господин Моргано, трябва да кажа, че съм съгласна с това, което каза докладчика. Много ви благодаря за изключително добрите встъпителни думи. Двете изказвания, които вече се направиха, наистина върват в посоката, в която и аз мисля. Сега, що се отнася до становището, което направихте, в него се съдържат ключовите моменти от бюджета за 16 та година за нашата комисия. Мисля, че по политически стратегически план върви. Много често сме го казвали тук и е изключително важно комисията да може да действа, за да може да се фокусира вниманието върху образованието, върху културата и да се рестартира растежи и да се разкриват работни места в Европа. Измененията, които аз ще подам, ще бъдат насочени най-вече към завършването на този доклад, но така или иначе съм много доволен от работата на докладчика. След това, аз съм на мнение, че е необходимо да се сложи голям фокус върху факта, че не трябва повече да се оказваме в ситуация да няма кореспондентност или съчетаемост между бюджетни кредити за плащания и бюджетни кредити за поети задължения по важни проекти за европейските граждани, като Еразъм. В миналото се е случвало това и трябва да ви кажа, че това не е устойчиво, пък и не е приемливо, защото това е една щета и всъщност за семействата на децата това е много зле, пък и за репутацията на Европейския съюз. В този момент не можем да губим вярата на хората. Още нещо, което според мен трябва да бъде подчертано много силно, е свързано с фонда за инвестиции със сигурност трябва да се насочим към проекти като образование, обучение, развитие, научно-изследователска дейност, компетентности, информатика, ИКТ, цифрово обучение, образование, култура, творческа индустрия. Така че това са аспекти, които Петра е споменавала и преди, и според мен всички сме съгласни с тях. В този смисъл, имайки предвид стойността на тези проекти в сферата на културата, въздействието трябва да бъде дългосрочно, трябва да има устойчивост, трябва да има завишено качество и е, мисля, че докладчика го споменава, но е хубаво да се подчертае, че това е важно за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Както каза колегата Гардият Забал и аз бих казал, че всички инвестиции на държавите членки в сферата на обучението и образованието не би трябвало да бъдат смятани като част от дефицита, бюджетния дефицит в пакта за стабилност. Това е много деликатно, но ако искаме да се насочим, да се развиваме в определена посока, трябва да изберем приоритети и да вървим по тях. За групата на социалистите и демократите това всъщност са изключително важни инвестиции. Те са необходими за рестартирането на растежа и тяхното стратегическо въздействие ще бъде в дългосрочен план и за това трябва да се смятат за нещо отделно. Освен това е необходимо да се законодателства интегрирано, що се отнася до европейското културно-историческо наследство. Това наследство е и материално, и нематериално, веществено и невеществено. То представлява историята, идентичността и е, е, съвременния дух на европейските граждани това културно-историческо наследство също носи економически потенциал. За това е да имам, е важно Европейския съюз да даде е, ясен тласък на различните форми на използване на това културно-историческо наследство. Както казах, аз ще разработя своите изменения и се надявам да стигнем до обща позиция. Благодаря. Е, Нореволе Том, Манола Не виждам следващия оратор, който се беше записал. Няма го. Eh, por... Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо. Няма да повтарям това, което вече беше казано. Съгласен съм изцяло с госпожа Трюпел. Смятам, че можем съгласно заложените критерии в доклада, да ги одобрим. Трябва да има последователност и контрол от страна на комисията по бюджета. С други думи, трябва да има баланс между бюджетните кредити за поети задължения и тези за плащанията. Важно е да се финансират програми от областта на културата и образованието. Тук беше спомената програмата Еразъм. Всички програми в Еразъм и отвъд Еразъм трябва да бъдат финансирани, както и програми за мобилността и за внасене на баланс на регионално ниво, там където има големи различия. Необходимо е да се преразгледа процеса от Болония и трябва да вземем предвид това, което се е случило по време на процеса от Болония и да се, видят, да се види какви реформи могат да бъдат внесени в образованието. Докладчикът спомена културната дипломация. Тя е много важна. Важна и по отношение на културното ни наследство, което трябва да се представя и пред трети страни. Такива приоритети трябва да си заложим. И на последно място, нещо свързано с реформата, свързана с авторските права. Има някои промени, които ще са ам, ефективни в дългосрочен план, но може да се помисли и за а, финансиране от ЕФСИ за младите творци в по-кратки срокове. Трябва да защитаваме бюджета за образованието и културата в плана на Юнкер, като си има предвид какво се случва в момента. Е Колегата беше тук за малко тъне, но изчезна пак. Е, това е. Отиваме. Няма друг. Иска ли друг думата? Не иска. Комисията иска ли да реагира? Интервенто се, че да е комисия. Иска ли някой, всъщност има ли някой от Европейската комисия? Май няма. Или никой не иска думата. Така или иначе, мога да кажа и аз нещо по този въпрос. Искам да кажа, че това, което казахте е много важно. Знам, че няма възможност, когато се правят изменения, имате ограничен брой знаци, но искам да кажа две неща. Искам да ви припомня, че през 16-та година трябва да влезе в сила новия фонд за гаранция за програмите. Европ, творческа Европа. И е хубаво да се спомене и това, Знаем, че Европейската комисия до края на годината трябва да направи първия призив за проекти, така че да се стартират нещата. След това хубаво е да се спомене Европа за гражданите и да се обърне внимание на малките измерения, на побратимяването на училищата. Сега някои колеги изразиха известни безпокойства, но мисля, че бюджета за комуникация имаше урязване на бюджета. Европейската комисия продължава да реже този бюджет и Евронет и други. Така че имаме проблем и за това трябва да призовем ресурсите за комуникация да бъдат върнати и да бъдат подсилени за юли. Колеги, искам да ви кажа, че се надяваме да имаме изслушване с генералния директор по комуникациите, като искаме да чуем Европейската комисия какво мисли по тази деликатна тема. След това Съгласна съм с това, което казахте, за структурните фонди, фондове малки и средни по размер средства. Програмата ще бъде ревизирана в средносрочен план и тогава това евентуално може да бъде променено. Но важното всъщност е тълкуването. Говорих с колегата Здроевски, който е в тази комисия, за тези 5 милиона, които са тавана. Така че тук може да се говори по два въпроса. Прего, колега Зех. Имате думата. Чем бързо сърдечни podziękować за всички. Искам да благодаря на всички изказали се. И е един въпрос, е, без споменат от е, много от изказалите се, а именно нуждата от подобряване на политиката на комуникации. Е, като се включат тук конкретни проекти, например Евронет. Това може да бъде свързано с това, което Коста предложи. С интерес се запознах с измененията, но искам да подчертая два пункта, които са особено важни. Първо, понякога забравяме за изискването на бюджета. Не в тази комисия, но в други комисии. Например, наградата Лукс. Тя бе, за... съществуване бе заплашено от в обсъждания в една друга комисия. Няма да каза нищо повече по този въпрос. Но трябва да внимаваме. Да сме сигурни, че а, нашата комисия защитава а, своят периметър и своите интереси. А, това първо. Второ, много години съм работил в Министерство на културата и трябва да кажа, че особено по деликатните въпроси на образованието не може да има критерии, които не се изпълняват. Това подкопава доверието в нашата работа, създава критични ситуации. Това е чисто практически въпрос, който не трябва да се забравя. Трябва да кажа, че не е хубаво това, че тук няма представител на Европейската комисия. И надявам се, че на следващото ни заседание ще има представител на комисията, който да може да реагира на нашите изказвания. Много е добре да идва комисията тук. Много ги моля да идват, защото когато е комисията по култура, е хубаво и, при нас да идвате, не само при другите. Напълно съм съгласна. Също така благодаря за този апел, който направихте като доклад, че колегата Моргано също го направи, тази комисия всъщност е, чисто политически е, много добре се справя с бюджет. Имаме големи успехи, имаше увеличаване на средства за Еразъм и на Европа, Творческа Европа, но има определени пера, що се отнася до плащанията и е, урязването на бюджета за комуникации на Европа за гражданите, така че там трябва да се борим и да участваме в други комисии. Знаете, че аз много работих по люкс, с съместник-председателя Таяни, с другите групи, направихме всичко възможно, даже и с докладчиците, казвам го съвсем ясно в комисията Конт. Проблемът е, че имаше вътрешно разделение между групите. И така искам да ви припомня, че ще гласуваме на, на 16 юни, крайен срок за изменения 12 май, в 12 часа на обяд. Приятна работа на всички, които смятат да се занимават с тази тематика. И сега преминаваме към следващата точка, следващия доклад. Колегата Шойдрова. Здравейте! Стимулиране на предприемачеството сред младите чрез осигуряване на образование и обучение. Колегата е докладчик. През март имаше много интересен семинар, имахме външни експерти, комисията дойде. Давам думата на колегата, след това на докладците в сянка и след това на останалите колеги. Ще гласуваме в Комисията по култура на 14 юли. Крайен срок за изменения 12 май, 12 часа на обяд. Имате думата госпожа Шойдрова. Děkuji, vážená председател. Благодаря, госпожо председател. И аз е, също така искам да благодаря за това, че ми бе дадена възможност да работя по този доклад, тъй като въпросът е много важен. Предприемачеството и неговото стимулиране сред, сред младите е особено важен въпрос. Важен въпрос, който трябва да бъде отразен и в образователната система – за да може да се помогне на младите да преодолеят проблемите, с които се сблъскват в живота. Особено проблеми, е, свързани с намиране на работа на пазара на труда. Образованието за предприемачество обаче не винаги се оценява, не винаги се разбира колко голяма е неговата важност особено както в младежките програми, така и в националните образователни програми. Проучванията, с които се запознах, и семинарът, на който присъствах, показват, че предприемачеството е нещо, което се учи. Хората могат да го научат. И а, за това трябва то да бъде преподавано за да могат младите е, да се обучават в предприемачество. Въпросът обаче не е само до преподаване на теоретически знания, необходими са практически умения. Необходимо е да сътрудничим с училищата, с е, властите в е, страните членки, за да се подобри това образование. Задачите, пред които сме изправени, могат да се разделят на няколко дяла – така е, е направено е, и в е, е доклада. За да не се повтарят е, едни и същи неща няколко пъти. Обобщени са е, позициите на различните европейски институции по тези въпроси. Европейския парламент има сравнително ограничени правомощия в тази област. И разбира се, и самият Европейски съюз не може да се намесва пряко в образователната политика на страните, но ние може да подкрепяме промени, може да подкрепяме определени а, тенденции. И именно тази подкрепа за образованието, за предприемателство може да бъде една от нашите задачи. Призовавам Европейската комисия да подчертае значението на образованието за предприемачество, а също така и да разработи финансови програми, за да може това образование да стане част от Еразъм Плюс. Необходимо е също така да се създадат рамки за следващата многогодишна финансова рамка след 2020 година, за да се осигурят средства за тази цел. опитвам се да погледна малко по-далеч в бъдещето, след 2020 година, и бих призовала и страните членки да направят същото. Необходимо е да не изпускаме от погледа си перспективата, по-далечната перспектива на образованието за предприемачество. Искам също така да подчертая, че това образование няма да ви направи предприемач, обаче то създава умения като креативност, независимост, поглед върху финансовата страна на бизнеса. А т.е. учениците няма като излезат от училище да са готови предприемачи. Не, но образователната система трябва да помага създаването на умения, които по-нататък в живота ще бъдат полезни за тях. И това трябва да въжи за всички степени на образованието, от първоначалното до а, а, гимназиалното образование, а, за да може да се развиват тези умения. В заключение искам да благодаря на Керина Фот и на други колеги, които работиха с мен и които ми помогнаха в подготвянето на доклада. Очаквам да чуя вашите мнения и предложения. И се надявам, че е, ще, това ще бъде един добър е, доклад, който ще бъде полезен за бъдеще. Благодаря ви за представянето, благодаря ви за интересната база за разговори. Колегата Драги, че казва председателката, имате думата. Yes, uh, good morning, dear colleagues. Добро утро, колеги. Искам да приветствам е, докладът на госпожа Шойдрова и да кажа, че ценя високо нейната работа. Предприемачеството е ключово умение, което е необходимо на всички ни. То трябва да бъде включено в нашата политическа стратегия на ниво Европейски съюз. Това се отнася за всички страни на образованието, подготовката на младежите за живота. Необходимо е по-добро разбиране на предприемачеството. Приветствам факта, че докладчицата, докладчицата подчертава факта, че е необходима по-широка дефиниция на ключовите умения. Така както те са дефинирани в европейските насоки за ключови умения и учене през целия живот. Необходими са значи знания и умения, които могат да бъдат полезни за различни професионални цели, а не само за създаване на нови а, предприятия. Докладчикът, докладчицата, а, според мен, а, ограничава обхватът на понятието предприемачество, като ограничава обхвата на необходимите умения, главно говори за създаване на нови предприятия, откриване на нови, нови пазари и по-висока конкурентоспособност. Според нас предприемачеството е важен стимул за економическия растеж, а също така фактор за социалното сближаване – той е много важен елемент на осъществява, за осъществяването на стремежите на личността. Затова е необходим а, подход към, а, по-широк подход към понятието, като се имат предвид а, личностните и социални измерения на понятието. По този начин понятието предприемачество ще стане по-всеобхватно, и ще разшири кръга на заинтересованите от него страни. Нашите изменения са именно в тази насока. Включването на социално предприемачество като част от образованието, нуждата от а, умения, които се учат по неформален път, привличане на млади хора от уязвимите групи и групи в неблагоприятно положение в развиване на партньорства и нужда от последователна политика на национално равнище и европейско равнище. Очаквам да работим с госпожа Шойдрова и с докладчиците в сянка за постигане на тези цели. Благодаря. Благодаря, колега Кичук. Благодаря, госпожо председател. Най-напред, да. И аз искам да поздравя госпожа Шойдрова за а, шикоформатният ти подход към темата, но бих искал да добавя и някои забележки. А, потенциалът на образованието е много добре представен в доклада, но мисля, че трябва да се хвърли повече светлина върху приносът на подготовката за предприемачеството сред младежите. Мисля, че тук главно ударение се поставя на образованието. Създаването на правилно виждане на предприемачеството и правилен подход ще създаде по-добра мотивация на младите. Искам да подчертая ролята на педагозите в този процес и да подчертая потенциалът на различните цифрови инструменти за развиване на тези умения. Мисля също така, че е важно да се възприемат да се, различни подходи за да се преодолеят празнотите в, работата на младите. Необходими са знания, свързани с бизнеса. Необходими са повече информация, консултантски услуги за младите хора, които искат да станат предприемачи. Разбира се, докладът подчертава, че предприемачеството е много важен двигател за създаване на работни места и за растеж. Но бих искал да подчертая, че трябва да се стимулира по-добро сътрудничество и размяна на най-добри практики между страните членки, особено онези, които са по-напред и по този начин ще можем да стимулираме предприемачеството сред младите в онези страни, които съм малко по-назад по пътя на това развитие. Това са моите забележки. Благодаря. Госпожа Трупел, благодаря. Благодаря на госпожа Шойдрова за доклада. Бих искала да подчертая това, което казаха преждеговорившите, колко е важно предприемачеството. То трябва да е част от процеса на изграждане и трябва да бъде интегрирано във всички останали усилия. Това винаги е една възможност, защото е важно да се тръгне от основата на бизнеса. Получаваме се и от други страни, които са успешни в сферата на предприемачеството а, говорим за култура на предприемачеството, една култура на положителния успех, т.е. да ти се даде втори, трети шанс, да е добре да рестартираш процеса си и не е твоя вината всеки път, когато се провалиш след първия ти бизнес. Така че това трябва да бъде включено също в доклада, че е нужно това разбиране, а то е, че може да има провали че това е част от предприемачеството, че това се приема, ако искаш да рестартираш нещо. Грация. Е, колега Камереберт. Петра. Ja, ganz herzlichen Dank. Благодаря. Благодаря на докладчика за предложението. Има няколко момента, които бих искал да засегна. В програмата Еразъм Плюс има един елемент, който се нарича Разъм плюс предприемачество. Както знаете, е, тази част от програмата не е добре известна и на последното ни заседание Европейската комисия каза, че би искала тази програма да бъде по-известна, хората да я познават за да може възможностите, които дава тази програма, да бъдат по-добре експлуатирани. Това е малка част от програмата, но като че ли не е добре известна. няма опашки, за да се включат в тази програма. Така че трябва да обърнем внимание на хората върху тази част, за да може средствата, които са заделени там, да бъдат добре използвани. Трябва да кажа, че опита ми в нашата страна показва много добри примери в училищата. В училищата се създават малки е, дружества, примерно деца отварят малък штант и нещо продават на него и по този начин се учат е, на предприемачество. Би било добра идея, ако Европейската комисия реши да събере идеи, такива идеи от държавите членки, за да сравни най-добри практики и да имаме млади предприемачи в дребен мащаб и да се насърчава предприемаческото поведение. Има а, обаче нещо, което не разглеждам така в положителна светлина и трябва да се внимава, а, защото е необходим а, не, баланс. Не трябва да се опитваме образованието да го превръщаме в економическа дейност и постоянно да измерваме някакви економически резултати. Трябва да се мисли за социалното измерение, да мислим за социални компетентности, както и други такива. Трябва да мислим също така за това как младите хора могат да се научат, как да разбират медиите, да се справят с медиите, така че е нужно да има баланс, когато се разглежда образованието. И накрая, много неща могат да се направят в училищата за това учителите да наваксат един вид, защото учителите могат да преподават предприемачество, ако те самите знаят нещо по тази тема или имат опит. Много често знаем при преподавателите, че се професионалния им път е обикновено е училището, университета и после обратно в училището. Т.е. в никакъв момент в живота им няма нещо друго. Така че хубаво е да помислим за това и да направим така, че да можем да се съсредоточим върху този момент, за да може преподавателите да разберат как работи един бизнес добре е да се даде някаква представа на учениците каква точно професия биха могли да упражняват, за какво става въпрос. Тази информация е много ограничена и повечето не знаят за какво става въпрос при едната или другата професия, защото липсва практиката и на самите преподаватели. Добре е ученици да се пращат и в самите предприятия, за да се запознаят отблизо с работата, с функциите на самото предприятие, да добият предприемачески знания. Благодаря ви. Е, колега Либачка. Колегата Либачка има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да поздравя госпожа Шойдрова. Не само за това, че подготви такъв отличен доклад, но и за това, че се е захванала с такава важна тема. Има само 8 европейски държави, където предприемачеството е, е предмет, който се изучава. Аз е, много се гордея, че аз, като министър на културата през 2002 година, въведах предприемачеството като дисциплина. И за това сега от опит мога да ви кажа, че има два въпроса, които са много важни. Първият е това, което спомена преждеговорившата, а това са преподавателите. Защото един преподавател, който не е мотивиран да бъде предприемачески настроен, не може да преподава предприемачество. Затова една от основните ни дейности трябва да бъде да насърчаваме най-добрите практики сред самите учители. Може би трябва да се мобилизира програма за обмен на учители, например по програмата Еразъм или по други програми да има такъв обмен на преподаватели. След това още един проблем, който отчасти бе повдигнат. Той е свързан с това, че предприемачеството трябва да е нещо, към което подхождаме холистично. Това не е просто бизнес, това е набор от умения. Те са и за бизнес тези умения, но са и междуличности умения, да оценяваш риска, да планираш. А, това са личностни умения, които се разработват. И да се третира предприемачеството като един цялостен подход, тогава светлината върху него ще бъде много по-различна и е, на различните етапи в образователния процес би могло да се занимаваш от различни гледни точки с предприемачество. Можем да въведем, да извинете, да предложим съвместно изменение заедно, за да кажем колко е важно предприемачеството и в академичния сектор, така че всички образователни степени, включително университетите и е, съответните е, дисциплини или катедри в тях. Тъй като ми дадахте думата, малко ще се отклоня от този доклад и ще поговоря на друга тема. Ще ви кажа нещо много положително. Имаме първи е, успех в доклада Полония. Е, министрите на държавите от Бенелюкс на 19 май ще подпишат едно споразумение за автоматичното признаване, не, извинете, споразумение за автоматичното признаване на академичните квалификации. Това беше една от основните ни цели и това е първият ни успех. Е, съжалявам, че не стигнахме до никъде а, е, в Страсбург, но това е нещо чудесно. Браво! казва председателката. Обедена съм, че нашите указания, които бяха прияти с такова мнозинство, са всъщност и стратегически избор на комисията. Браво! Джули Уорд има думата. Thank you very much. Thank you. Благодаря. Благодаря на докладчика. Дискусията беше прекрасна. Явно всички сме на една страница. Тоест, имаме едникви, еднакво становище. Насочили сме се към изграждане на по-добро бъдеще. Аз цял живот съм предприемач. Става дума за идеи, които след това се превръщат в действия. Става дума и за това, че трябва да се види и пропаста, не само на пазара, но и в обществото, нещо като липса. Затова се радвам, че говорим за по-общо определение, по-подробна дискусия, около социалната програма. Децата се раждат с едно естествено любопитство, а то е нещо като предприемачество. Ако ги гледаме как играят, често поведението им е предприемаческо. Какво събират, взаимодействията им с други деца, това може да се прави на много ранна възраст, дори в пред, предучилищната групи. В мой избирателен район бях в едно училище и там е, един човек, който отглежда какао в Балис, беше дошъл, който отглежда какао. Децата много се забавляваха с това. Предприемачеството е точно това, да се забавляваш, да ти е приятно, нещо да направиш с, с, с самия себе си, така че децата раз, разговарят как се прави какао, кой го купува, кой го продава, защо хората искат какао. А, така че това не бива да го забравяте като пример в рамките на разговора за образование и предприемачество. Още нещо. Организации, мрежи, социални, като кооперации, движението Fair Trade, за което съм говорила, са много важни тук. Те ни припомнят че альтернативната търговия... Знам, че имаше такъв мандат за альтернативна търговия преди да ме изберат. Той бе подписан с колегите, дадена му бе зелена светлина. Трябва да има почтеност. Почтеност в търговията, е, предприемачеството, защото това е Международната година на развитието в Европейския парламент. И по различни начини водим дискусии, даваме становища и не бива да забравяме за бедността в и това, което правим тук, трябва да показва най-добри практики. Anche per questo richiamo e ora la parola al collega Неков. Колегата Неков има дома. Благодаря, Силвия. Бях провокиран от моите колеги за предприемачеството, тъй като тази тема много ми хареса и се запалих по нея. И важното в случая, е това, което искам да кажа, че ние не трябва да разглеждаме предприемачеството само като отделен предмет, а като интердисциплинарен предмет, който да, да участва в училищата и в университетите в различните предмети. По този начин може да стимулираме лич, умения, качества, които а, да са много полезни за личния живот. Тъй като ние разглеждаме предприемачеството само като а, економически принос, а не, раз, не го разглеждаме, че благодарение на предприемачеството подрастващите младите могат да създават умения като а, дисциплина, като самоувереност, все качества, които са нужни за личния живот. Трябва да направим е, едно разграничение между това какво се случва в Европа, примерно с Штатите. В Европа млади хора, които искат да се занимават с предпри... които са, са насочени чисто предприемачески, искат да се занимават с предприемачество, са 37%, докато в Штатите този процент е 51%. А това ви го казвам, тъй като в Европа ние знаем, че гръбнака на европейската економика са малките и средните предприятия. И ние, ако искаме да има повече работна ръка, още повече като, това го казвам като социалист, да има устойчива заедост, трябва да развиваме предприемачеството в училищата и в университетите, да се вдигне този, този ръст на хора, които искат да се занимават с предприемачество. А от друга страна, ако погледнем чисто економически, когато една държава или като цяло, като общност инвестираме в предприемачеството, възвръщаемостта от предприемачеството е 1 към 40. Това е един ресурс, който трябва да го използваме който създава а, един комплексен, комплексно израстване на, на младите хора. Затова наистина призовавам да, да се задълбаем повече в темата и да извлечем максимума от предприемачеството и да бъде представен пред а, самите млади хора по един по-интерактивен начин. Да им е интересно, да е като игра. Благодаря. Thank you. Благодаря. Това беше последното изказване. Иска ли Европейската комисия да вземе думата? Прего. Грация. Благодаря. The... Благодаря ви, че ни поканихте да участваме на това така интересно заседание. Комисията високо оценява тази инициатива, свързана с предприемачеството в Европа. Искаме да подчертаем нуждата от холистичен и междусекторен подход, който да бъде заложен и в образованието на младите хора. Искаме да подчертаем, че много е важно да има широка коалиция сред различни партньори и най-вече когато говорим а, за официалното и неофициалното образование. Искам да привлека вниманието ви а, към а, приноса на младите доброволци, които допринасят за неофициалното образование, учат младите хора на определени умения. Европейската комисия има една много добра платформа, която има за цел да обедини всички заинтересовани страни ам, за обмяна на практики, за ам, партньорски а, връзки, това е важно, за да се засили сътрудничеството. Има много доклади, които съдържат в себе си редица мерки и инициатива в тази област, свързана с предприемачеството и а, обучението на младите хора. Необходимо е да черпим от, а, взаимно от нашия опит, който е събиран в отделните държави членки. Искам да кажа, че програмата Еразъм Плюс е с подсилен фокус върху предприемачеството и образованието. Говорим не само за а, ключови а, действия в група 1, но и в група Говорим тук и за умения в отделните сектори, които също да бъдат стимулирани в бъдеще. Ще дам думата на колегата ми, който може би иска да допълни нещо към вече казаното от мен. Okay. Uh, I... Uh, Благодаря ви. Мога да кажа нещо за образованието. Трябва да кажем, че предприемачеството е много важна част от него. Необходимо е на всички образователни нива да се постави фокус върху предприемачеството, така че ам, децата а, да добиват този предприемачески дух от ранна възраст. Предприемачеството вече присъства в програмите на отделните институции от доста време. В препоръката от 2006 година имаше фокус поставен върху ключовите критерии. Въпросът е как сега да продължим със същото темпо. Радваме се, че тази тема е заложена на първо място и в вашата работна програма. Имам някои конкретни коментари по документа, но може би ем, това ще стане на двустранно ниво, така че да имаме директен диалог. Благодаря наистина. Ще е много добре да си сътрудничим активно с Европейската комисия. Давам думата на колегата Шойдрова. Eh, благодаря. Искам да благодаря за вашите коментари по доклада. Обедена съм, че и чрез внасянето на изменения ще можем да подобрим текста. Подчертано е образованието в доклада, но вие сте прави, че е, този акцент може да бъде по-добре очертан. Има възможности за уточняване на текста в точка 6, където се говори за програмата Еразъм Плюс. Там също може да има уточнение. Посочва се, че е, трябва да се създаде мрежа за сътрудничество, която да се организира от комисията и мрежа, която да обхваща всички държави членки. Благодаря ви много за вашите предложения. В края на текста предлагам да напишем че призоваваме комисията в края на периода да извърши оценка на въздействието, за да видим какви резултати са постигнати. В края на законодателния ни период комисията би могла да изготви доклад за това как е създадена мрежата, как стоят нещата с Еразъм Плюс, кои са най-добрите практики по отношение на обмена. Благодаря ви. Благодаря за дебата. Комисията ще гласува по този доклад на 14 юли, последното заседание преди паузата за лятото. Изменение може да представите до 12, 12 май. Още нещо, ако мога да добавя. Мисля, че това е много интересно. Анализът също, който подкрепя доклада ви, е един документ, който е също интересен. Сега се намираме на първия етап за прилагането на многогодишните програми и мисля, че нашето становище ще е много важно, защото то ще подпомогне процеса и Еразъм и други, за да може и да се говори за ученето през целия живот и образователния подход към това образование. Защото това води след това и до пригодност към заетост. Интересни са тези платформи, които вече съществуват. Комисията по култура иска да си сътрудничи с Европейската комисия и да бъде достатъчно информирана Евентуално изследвания също могат да бъдат направени. В 23 държави, доколкото разбираме, направено едно изследване преди години по тази тема. Хубаво е да разберем дали е актуализирана информацията или може да бъде, за да можем да я използваме и за да създадем мрежи от училища или университети, или дружества, или гимназии, които вече имат опит в тази сфера. Знам, че в Еразъм се говори за предприемачество, за стажове, но е добре да има малко по-големи, по-широки проекти. Мисля си за клъстери, сътрудничество между гимназии, предприятия с нестопанска цел. Важно е да се създадат мрежи. Това е. Също така има много малки и току-що създадени предприятия, които са много интересни. Благодаря. Благодаря за дискусията. Сега преминаваме към следващия доклад. Той е на колегата Дяконо. Той е тук. Искам обаче да кажа нещо преди някои колеги да си тръгнат. Надявам се да не си тръгнете. Искам да ви припомня, че утре ще има нещо, за което вече информирах координаторите. Утре сутрин ще има съвместно изслушване с... на комисията ДРУА и култура за спорта и правата на човека. Това ще бъде утре от 9.30 нататък, тук на третия етаж АСП 3. Знаете, в Баку, ако не се лъжа, тази европейска инициатива за спорта ще продължи Ние имаме компетентности в сферата на спорта, неговото насърчаване, правата на човека и спорта е това изслушване. Решихме, че утре заедно трябва да направим този семинар. От това може да излязат и други инициативи за политики в сферата на спорта, които трябва да подкрепим. Исках да ви го кажа това, да го знаете. Поканени сте заедно с председателя Валенсиано. Ви каним от Друа. Сега имате думата, колега. Комисия. Ehm, Уважаеми колеги, нашата комисия беше призу, помолена да изготви този доклад. Като водещата комисия е правната комисия. Става въпрос за евентуалното приобщаване на селско-стопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания. Говорим за продукти, които са а, не селскостопански. Има зелена книга, изготвена от комисията, а, която дава отговор на въпросите, зададени от отделните сектори. Имаше и дискусия, която беше проведена с докладчика. Става въпрос за следното, да се събере повече информация за приложимостта, но по отношение на културата ние подкрепяме подобна инициатива, но правната рамка трябва да бъде много ясно дефинирана, когато говорим за такъв тип система.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 трябва да обърнем внимание на това, че когато говорим за географските указания, говорим по-скоро за селскостопански продукти, но когато говорим за занаячийски продукти, тогава е по-трудно да се създаде връзката с мястото или страната на происход. В бъдеще трябва да има ясна препратка към географските указания, дори когато има различни класификации. Нещо, което е важно за мен е свързано с технологичните иновации. Има леко противоречие. Говорим за стари професии, за продукти, които трябва да бъдат защитени. Трябва да има и рамка, която да предвижда технологичното развитие промените обаче не трябва да са в ущърп на тези традиционни продукти. Добре е да се създаде такава система за старите професии, за традиционните професии, които съществуват от стотици години, които са застрашени от изчезване. Важно, освен това, за наячиите от всички държави членки да допринасят също за защитата на ам, своя занаят. Ето, показвам ви тук нещо, което съм комбинирал от миналото столетие и от сегашното столетие. Е, dacă vă place acest lucru, pot să dau un telefon. Ако ви харесва, мога да ви дам един телефонен номер или да ми кажете и ето ще получите и вие такава чанта. Това е една сламена чанта, направена от една жена, която занимава се за неячиство и се намира в делтата на Дунава. Дунав преминава почти през цяла Европа и се влива в своята делта. Мога много неща да ви разкажа, защото тази тема е като златна мина. Но все пак трябва да внимавам да не прекрачвам отреденото ми време. С други думи, трябва да е, бъдат постигнати заложените цели, да се защитят да се опази нашето културно наследство, нашата културна идентичност. Три, говорим тук за опазване, за реставриране. И когато говорим за такива дейности, имаме нужда от хора, които разполагат с тези познания. Било то ам, за изработването на, кера, на керамика, за изработването на а, стъкло и така нататък. Това са умения, а, които съществуват от много години и трябва да бъдат опазени. Разбира се, тук не на последно място говорим и за работни места, и за средства, но ние имаме и моралното задължение да опазим тези професии. Благодаря ви. Ако имате някакви въпроси, ще им отговоря. Много ефикасно представяне и символичен пример. Много интересна тема. Имаше зелена книга, ако си спомняте, на комисията по този въпрос. Тя се занимава точно с това, как можем да защитим не селско-стопанските продукти, културната индустрия има какво да направи тук, както и занаятите. Давам думата на колегата Неков, който я поиска и след това още двама колеги. Благодаря, Силвия. А, уважаеми колеги, най-напред искам да благодаря на докладчика Мирча Дяконо за конструктивната работа. Смятам, че становището е добре балансирано и извежда на преден план как, както необходимостта от подходяща правна рамка на европейско ниво, така и нуждата от запазване на традиционните умения и занаяти – свързани с производството на неселскостопански продукти. Не трябва да забравяме, че съществен елемент от европейското историческо, културно и социално наследство може да бъде унищожен, ако продуктите с географско указание изчезнат поради липса на подходяща защита. Поради тази причина подкрепям въвеждането на единна система за закрила на географските указания за неселскостопански продукти, защото това ще стимулира технологичното и економическо развитие на определени райони в Европа и ще повиши броя на заетите в производството на традиционните стоки. Като докладчик в сянка по това становище моят принос е по-скоро насочен към необходимостта от съхраняването на културното наследство, свързано с неселскостопанските продукти и методите на тяхното производство. Смятам, че наличието на богат набор от неселскостопански продукти в Европа, базиране на традиционни умения и занаяти, представлява изключително богато социокултурно наследство, което имаме задължението да съхраним и да предадем на едните поколения. Те са част от нашата идентичност и съществен компонент от европейското културно наследство. Осигуряването на защита на европейско ниво ще спомогне не само за популяризирането на този тип продукти, но и за признаването на качеството на материалите, използване за направането им, за направата им. Стимулирането на местни и регионални традиционни продукти е от съществено значение както за съхранението на европейското културно наследство, така и за осигуряването на справедливо заплащане на местните производители, към което се стремим. В а, тази връзка смятам, че е изключително важно да се инвестира в обучението на специалисти, които да участват в производството на самите продукти. Смятам, че по този начин ще спомогнем за увеличаването на привлекателността на тези професии, свързани с наследството, с културното наследство. И а, като заключение искам да кажа, че държавите членки трябва да разработят и да подкрепят инициативи за стимулирането на традиционния заначийски сектор, които да увеличат осведомеността за местното културно наследство и по този начин да стимулират развитието на устойчив културен туризъм Знанието за европейското културно наследство трябва да се култивира от училище. Смятам, че е важно да се включи в учебното съдържание информация за традиционните умения и занаяти характерни за даден регион. По този начин ще се осигури съхранението и предаването на традиционното знание не само сред професионалистите в бранша, а и сред гражданите. И по този начин от поколение на поколение ще се предават точно тези занаяти. И не на последно място – бих искал да обърна внимание и на позитивния ефект от разширяването на тази защита върху европейските културни маршрути. Както бях на една мисия в а, Испания, едно известно географско указание би могло да изиграе съществена роля при популяризирането на европейските културни маршрути на Съвета на Европа. Добър пример за това е маршрута на керамиката. А, и точно по този начин ние може да спомогнем за повишаване на привлекателността на гранчарските райони по този маршрут на керамиката и това да донесе до устойчив, до устойчив растеж на тези туристически дестинации. Благодаря за вниманието. Е, е, Благодаря колегата Беклаки. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. От екара все още не имаме нужда да се убедим в по-голяма степен ам, от защитата на неселско-стопанските продукти и а, предвиждане на географски указания и за тях. Говорим за иновации от една страна, от друга страна говорим за традиционни занаяти и устаряли начини на производство. Не смятам, че схемата е много проста, т.е. да се използват географските указания за неселско-стопански продукти. Ще има различия в отделните продукти. Те ще бъдат произведени по различен начин и така а, нещата се осложняват в различните държави за различните продукти. Географски указания за неселскостопански продукти има в отделните държави членки. Какво смята комисията? Защо държавите членки не искат да приемат тази схема? И каква е добавената стойност? Добре е да се предвиди повече гъвкавост и да се гарантира качеството на продуктите, да се даде възможност да се навлезе в спецификите на самото производство. Понякога географските указания се свежат само до 2 мили. Това е голямо ограничаване. Трябва да видим колко рестриктивни можем да бъдем при определянето на тези неща. Необходими са ни повече подробности и бих искала да знам колко държави и членки са ам, приели географски указания за несъскостопански продукти. Има ли някаква статистика и колко от тях съществуват в момента? Каква е процедурата, която може да се предложи? Ам, за да се приемат тези критерии на европейско ниво. Но ние си запазваме правото да зададем повече въпроси по темата. Не смятам, че тук е толкова лесно да кажем, ако всичко се защити, всичко ще е прекрасно но разбира се, от друга страна има прекрасни продукти, както лаптоп чантата на докладчика. Дори в моя избирателен район сме намерени, че трябва да има начин да се стимулират тези видове производства и да бъдат опазани, така че да можем да разпространяваме нашите културни изделия по целия свят. Благодаря ви съм е следващия оратор. Благодаря. Аз съм съгласна с докладчика, че е необходимо да опазим нашите културни продукти. Те отразяват историята на всяка една нация в Европа. В Унгария има много традиционни продукти, които също са допринесли към развитието на културата. Говорим за керамични изделия, за текстилни изделия. Има и друго, което е много важно и то е свързано с географското указание. То е важно за, за опазването на културното наследство. Трябва да кажем, че а, от наша страна трябва да допринесем за един положителен протекционистски подход. И в тази връзка да вземем предвид географското указание. Госпожа Трюпел, благодаря на господин Якуно. Искам да подчертая, че е необходимо да има по-задълбочено проучване на силните и слаби страни. А, да видим какви ще са заключенията от това проучване и нека да сме а, по-предпазливи. И след това да видим точно в коя посока ще поемам. Комисионе се поинтервенира. Комисията иска ли да се изкаже? Yes. Um, well, thank you. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства предложението, направено от комисията, свързано с ам, ам, образованието в областта на културата, комисията проявява интерес в предложението на парламентарната комисия за предвиждане на защита за несълско-стопански продукти. Комисията приветства предложението за запазването на а, традиционните видове производства и традиционните умения. По, трябва потребителите да бъдат по-добре информирани за альтернативните продукти, да се а, запазват и да се защитават и правата на носителите а, на правата за производството на традиционните продукти. с опазването на тези занаяти ще се допринесе за създаването на нови работни места в съответния регион. Относно проучването за въвеждането на географските указания за неселско-стопански продукти. Комисията ще вземе предвид предложението, направено от Комисията по култура, що се отнася най-вече до нуждата от съвместяването на традиционните продукти с новите технологични продукти развития. Освен това, трябва да се запази връзката с региона на происход, да има ясни правила, кога указанието ще се използва извън съответния регион. Комисията ще вземе предвид предложението, свързано с следното. Да се вземат предвид вече съществуващите географски указания в държавите членки, за да се избегне ненужна, ненужната административна процедура, свързана с регистрирането на съответния продукт. Има и становище и от Комитета на регионите, и от Европейски економически и социален комитет. Европейския парламент ще помогне на комисията да следи развитията по това досие. Да, наистина, това е един въпрос, който е много важен. Ще имаме един балансиран доклад от страна на колегата. Мисля, че въпросите, които бяха зададени, наистина трябва да бъдат разгледани по-дълбоко, трябва да се направи оценка на въздействието, да се провери също така какви ще бъдат е, възможностите за разглеждане на определени теми, които се повдигнаха. Мисля, че можем да си сътрудничим като колеги тук в комисията, говоря и към докладчиците в Сянка, в сътрудничество с Европейската комисия също, за да вървим напред. В много държави членки се говори за признаване на стойността, ценността на продуктите, произведени по този начин и познанията, т.е. това да можеш да работиш определен занаят, да упражняваш определен занаят, това трябва да бъде признато много по-широко, да се инвестира в новаторството. Колегата Дю... Дяконо не говори за това да се фиксираме само върху традицията, а и говори за новаторство. И така, докладът. Два... 12 май, 16 юни са датите. Имаме време. Очакваме сътрудничество от страна на Европейската комисия, за да имаме допълнителна информация. Благодаря. Prego, Дяконо. Дяконо. Е, foarte скурт. Е, toate intervențiile... Съвсем накратко. Всичко, което се каза тук, е правилно, съгласен съм с него. Трябва да бъдем много внимателни, когато подхождаме към а, тази тема. А, но искам да кажа нещо по-специално. В моето село всички керамични е, печки се правеха от един единствен печкар, който знаеше как да ги прави, знаеше каква глина да използва и той ги правеше каклените печки. След 1990-та, когато хората започнаха да остават без работа, започнаха да се затварят фабриките, един ден се разговарях с мои бивши съученици и колеги в училище, питахме се какво да правим, след като няма работа. И тогава се попитах, оня човек, печкара, жив ли е още? Те казаха, да, а, тук е. Има седем деца. И, и седемте деца са вече в града, те са инженери и разбира се, не правят не печки. И аз казах, ако този човек е още жив, тогава идете и разберете каква е тайната на неговите печки. За да може това умение да се съхрани. И днес в моето село имаме 8, 7 работилници, а, които правят а, керамични изделия от местната глина. И никой от тези, които работят тези работилници, не е от децата на оня човек печкара. Просто за, съхранихме а, този занаят. А, и може би сте гледали е, филма на е, Тарковски, е, Любов. Големия е, проблем е, с кой все още може да е, лее е, камбани. И там става дума само за едно дете, което се знае е, умени как се правят камбани и това, това неговите, неговите знания са цяла златна мина. Иначе всички ние отиваме в, в, в супермаркета, купуваме неща, които се правят в фабрика и които нямат никаква е, идентичност. Да, колеги, много ни притеснява това. Е, в Европа е много богата, чисто културно и трябва да се възползваме от това. Тя трябва да се разраства. Така че мисля, че целта ни е обща. Със сигурност е, ще намерим начин всичко това да бъде част от доклада ви. Много ви благодаря и за страста, с която работите. Е, изключително е важна. Сега ще дам думата на докладчика на следващото становище новите предизвикателства и стратегии по стимулиране на туризма в Европа. От 2010 година с Лисабонския договор туризма стана компетентност на Европа, разбира се, с много субсидиарност в различни аспекти. Днес имаме такова становище за доклад, първи доклад за туризма на комисията ТРАН. И на базата на всичко, което е взето като задължение по първото съобщение на комисията за туризма. Нашата комистрада да излезе със становище и мисля, че трябва да се възползваме най-вече от културния туризъм. Колегата Моргано има думата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, много се гордея от това, че мога да представя някои предложения, за да се стигне до становище за новите предизвикателства и стратегии за стимулиране на туризма в Европа. Разбира се, знаем, че трябва да се спазва 1500 знаковия лимит така че това е нещо сложно в тези знаци, да се вместа, но трябва да се опитам. И така, както най-вероятно сте прочели, можете да прочетете, е, е съм се ограничил е, само да спомена само онези, които според мен са ключовите послания, които трябва да предадем на Комисията по транспорт. Както казахте вие, тази комисия е отговорна за този доклад. Първо, социалната, духовна, економическа значимост на културния туризъм. Това е един аспект, който интересува нашата комисия и затова го споменавам. След това предизвикателството да намерим нови формули за гарантиране на баланс между експанзията на туризма, опазването на културното и природно е, наследство на Европа и създаването на нови художествени продукти. Не може чисто и просто да гледаме към миналото, трябва да гледаме и към настоящето и към бъдещето. Насърчаването на туризма, на културния туризъм, не означава само да имаме настоящите програми, които съществуват, но и да има една идея за нов инструмент, да се направи нещо като европейска културна книжка, а, за да се подчертае най-вече културния туризъм в Европа, който да е качествен. Този качествен туризъм а, роля за него е, играе образованието и обучението, защото ако нашите съграждани не е образован и не знае как да оценява културата, ще е много трудно е, да се обърне внимание на същата. И това ще противоречи, разбира се. Това означава, че още в семейството, след това в училището, тези аспекти трябва да бъдат насърчавани, доколкото са възможни. Внимание трябва да се обърне на личността и по-специално на конкретните потребности на гражданите, които имат конкретни потребности. Имам предвид семейства с малки деца, семейства, е, хора с увреждания, възрастни хора, за да имат достъп на всичките тях до културния туризъм. Ще ви дам един пример, ако ми дадете възможност. Е, е, пример, при хората с увреждания това означава не само да можем да премахнем архитектурните бариери, но и да предвидим адаптирани към тях услуги, е, някакви усл... улеснения за онези, които ги придружават, резервирани места на паркингите и така нататък. Що се отнася до новите предизвикателства, пред които изправен европейския културен туризъм, тероризъм. В своето предложение говоря за това, че трябва по-добре да се администрира и природното наследство, което също е наша, една, част от нашите богатства. А, Благодарение на богатото културно наследство, Европа е една от основните туристически дестинации по света. Културният туризъм е ключов сектор и за рестартирането на растежа, за разкриването на работни места. Той представлява 40% от общия европейски туризъм. Имайки предвид колко лесно се комуникира днес в глобален план, не трябва само да поддържаме съществуващите нива, но и да, под, да привлечем нови туристически притоци. Необходим е баланс, да се направят стратегии, които дадат възможност да се развие културния туризъм, като разбира се се опазва културното и природно историческо наследство. Ще ви дам няколко примера. Има и неустойчиви ситуации, Например, големите лайнери, които влизат в пристанището на Венеция. Хилядите посетители в Ла Аламбра в Гранада. Няма как хората да, да бъдат допускани след това, онези, които искат да посетят Прага или Добровник за да се насърчи културния туризъм и за да насърчим любопитството на европейските граждани предложих една идея, която се надявам нашата комисия да хареса, да се види дали ще е възможно да имаме европейска културна книжка. Както знаете, ЮНЕСКО има една международна карта на студента. Тя дава възможност за по-облегчен достъп до, музе, до музеи, паметници, археологически разкопки и така нататък. Всичко това е свързано и с други инициативи и може да бъде една добавена стойност за европейския културен туризъм. То е важно не само от практическа гледна точка за нашите съграждани, но и символично, защото то би трябвало да покаже как всички имаме една обща европейска идентичност. Както казах в самото начало, И сега искам да кажа, че намерението ми е да изляза с допълнителни изменения към моя текст, за да мога а, да споделя конкретни, съществуващи, ефикасни, добре работещи програми, които не бива да губим добре е да ги развием, но както знаете, в момента бюджета е доста притиснат, но ще видим. Всички те са свързани с културата, като например европейските културни столици, маршрутите, марката Европейско културно наследство и Creative Europe. Трябва да подчертая също така колко е важно да продължим да цифровизираме а, това е изключително важен аспект. Също така темата за новаторството, малките и средни предприятия и необходимостта да образоваме хората за по-отдалечени райони е, и за това, които, които не биват посещавани. Благодаря ви, очаквам вашите изказвания. Това е една отлична възможност да обърнем огромно внимание на институциите на парламента към тази тема. Благодаря. Благодаря на колегата Моргано. Давам думата на докладците в сянка, колегата Дзауракис. Ο κύριος Μοργάνος συνέταξε ένα πολύ καλό κείμενο βάση που καλύπτει σε βάθος. Мисля, че а, докладът на господин Моргано е много добър. А, в него се подчертава значението на културният туризъм. Необходими са нови инициативи, необходимо е да се създават и нови туристически продукти, необходими са и нови а, тематични идеи за насърчаване на туризма. Примерно религиозен туризъм, а, гастрономически туризъм и други подобни. Неодавна четах един доклад на господин Фисис, в който се казва, че гастрономията е много привлекателна и хората са готови да пътуват за тази цел. Искам да подчертая особено значението на спортния туризъм. Това може да бъде начин за много сериозен тласък за развитието на европейския туризъм. Особено когато се организират спортни прояви. Спортните прояви е, винаги са привлекателни за, не само за палянковците, но и за множина други. Особено ударение трябва да се постави на подготовката и образованието е, за нуждите на туризма. Поздравления още един път, господин Моргано, за вашия чудесен доклад. Обвисли, разбира се, вие не можехте в никакъв случай да се разпрострете и да обхванете всички възможни теми поради ограничението БЕМ. Господин Джамбаски. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз се присъединявам към поздравленията за докладчика. Изключително интересен е предложения текст – и е категорично е важна тази тема, особено свързана с културния туризъм, с спортния, всички тези видове, които могат да бъдат развивани, могат да носят по-големи приходи. Важно е да отбележим, че Европейският съюз допълва действията на държавите членки в сектора на туризма по-специално чрез насърчаване на конкурентоспособността на предприятията в Съюза в този сектор. Това е нормативно закрепено и в член 195 от Договор за Европейски съюз. В този контекст предложеното действие от страна на Европейския съюз ще има доброволен характер и това трябва да се знае все пак. България има развит, достатъчно развит туризъм, но ако трябва да я сравня с други държави членки на Европейския съюз, категорично има какво да се научи и съм убеден, че с размяната на опит и на добри практики можем само да си бъдем полезни. Европейското и националното културно наследство е огромно и наш дълг е от една страна да го опазим, а от друга страна да го направим и обществено достояние имаме какво да покажем, аутентичността от тракийски времена, римски времена и така нататък. Насърчаването на културния туризъм не само популяризира богатството на европейското културно многообразие, както подчерта докладчика, но и се оправдава с редиците економически придобивки, които носи. Статистически секторът на туризма осигурява около 8 милиона работни места в Европейския съюз. Това са 3,3% от активното население, които достигат до 18 милиона, ако смятаме и непрекия му принос в свързаните с него сектори, като дистрибуция, строителство, транспортни услуги и всички други свързани с туризма, както и културни, разбира се. Бележи непрекъснат растеж. Именно тези думи растеж и заетост означават, че туризмът взема важно място в бизнеса и обществото и не трябва да бъде пренебрегван. Съветът излезе с препоръка относно европейски принципи за качеството на туризма. Уеднаквяването на тези принципи е трудно постижимо поради наличното културно разнообразие и разнородните идеи за качество, които се наблюдават и от север на юг и от изток на запад. Аз лично смятам, че един общ европейски стандарт, който ще бъде препоръчителен, разбира се, може да помогне на някои държави членки, които нямат ясно определени стандарти за качество. Някои държави членки прилагат национални или поднационални регионални публични схеми за качество на основа на, туристическата дейност на своите територии на доброволна основа. В моята страна още не са изработени такива схеми за качество, ако не се вземат предвид нормативни актове за категоризация на туристическите обекти, които са силно спорвани предвид факта, че не вземат под внимание качеството на предоставените услуги. В заключение бих допълнил, че нови стратегии за стимулирането на туризма са необходими и ще бъдат добре прияти и ще бъдат полезни. Днешното електронно и цифрово време а, и реалността трябва да бъде анализирана, както и нейното въздействие и ползите и върху туризма, и по-конкретно върху културния такъв нашия е случай. Благодаря ви за вниманието, госпожо председател. Благодаря. Благодаря, колега Кичук. Благодаря, господин а, Моргано, за а, това, че изяснихте някои важни въпроси, но аз искам да допълня някои неща. Европа е ключова туристическа дестинация, особено за а, международните туристи, а, не само от Европа, но и в целия свят. Но Европа като че ли губи своя пазарен дял в туризма. А, а, а, в случая е необходимо да се осигури устойчиво развитие на европейския туризъм. Инвестирането в хора, е, в хората, които работят в сектора, е условие за неговото устойчиво развитие. Няма достатъчно квалифициран персонал в сектора на туризма. Необходими са кадри, които да знаят езици, Трябва да се почертае също така, че особено важно е дългосрочното инвестиране за постигане на устойчиво развитие и опазване на местните култури и местното културно наследство и традиции. Споделяне на най-добрите практики между страните членки е също така много важен елемент. Сътрудничество между научно-изследователските институции, музеите, туристическите фирми, също могат да допринесат много за развитието на туризма и осигуряване на неговата, неговата устойчивост. Туристическите операции, тури трябва да взимат предвид културното многообразие, да работят за неговото запазване и намаляване на бедността. По този начин ще насърчим опазването на нашето културно многообразие и ще създадем повече работни места. Благодаря на господин Моргано а, за неговия доклад. Искам да се спра на един а, въпрос. Бе споменато, че е необходимо устойчиво развитие на културния туризъм. И вече това беше споменато, че може да използваме добрите практики в цяла Европа. Примерно големите круизни кораби. Когато те влизат в пристанищата, отделят много голямо количество CO2. Необходимо е веднага те да се включват в електрическата мрежа и да ползват електроенергия от възобновими енергоисточници. Защото гражданите искат все повече всички дейности да бъдат устойчиви, включително и в екологично отношение. Това е много голям въпрос Гърция, островите, които са туристически обекти, и затова а, а, бих искала да ви призова да обърнете специално внимание на този въпрос. А, тъй като там може още много да се направи. Цитрова. Благодаря. И аз искам да благодаря на господин Моргано за неговия доклад за новия подход към транспорта във връзка с туризма. Подкрепям това, което той каза за спорта като елемент от туризма. Има, разбира се, и други възможности, например велосипедният туризъм. Искам да кажа нещо, за намаленията, които се предлагат, примерно от театри, книжарници а, и други а, на туристите, които посещават страната. Подобни намаления обаче трябва да бъдат целенасочени, примерно да въжат за младите, за семействата, защото при подобни намаления а, винаги възниква въпросът от загуба на приходи и трябва да бъдат компенсирани институциите, които са, а, чието приходи са намалели в резултат на предлагането на подобни стимулиращи намаления. Но а, бих препоръчала а, такива намаления да се правят на определени групи хора а, за определени културни а, стоки. Благодаря, госпожо председател. Харесвам доклада на господин Моргано и особено текстовете, които се отнасят до потенциала на културния туризъм. Е, но трябва да се помисли също така и примерно за достъпа на хората с увреждания. Подкрепям и нещо, което докладчикът каза по-рано, че има връзка между а, културното наследство и а, стоките с а, географско обозначение. Може по този начин да стимулираме туризма и да привличаме посетители към определени райони. Благодаря. Благодаря. Благодаря за този интересен дебат. Не знам дали комисията иска нещо да добави. Може би не иска. Добре, затова ще дам думата на колегата Моргано. Ще кажа нещо обаче преди това. От мое име. Искам да ви припомня, че културният туризъм е много специфичен. И той е свързан с места, които бих нарекла а, де локализирани, т.е. няма как да бъдат преместени. Той е там, където е и където се намира. Така че е, това е важно. А, тъй като общата тема на този доклад е всъщност как да завладеем нови а, места, да не бъде този туризъм свързан с сезоните, да не е сезонен. А, мисля, че, както каза и ти, трябва да включим допълнителни възможности, например цифровизацията. Имаме и туризъм, който е свързан с културни мероприятия. Например, различните фестивали, кинофестивали, изложби. Има форми на туризма, които са свързани с съответни събития, които са в отделни градове. Европейската платформа на фестивалите е точно такъв елемент – още нещо, как да насърчим достъпния туризъм, както казахте, да бъде достъпен и економически, и разбира се на хората с увреждания. Нещо много важно. Още нещо. В Италия, например, силно го има и в други държави, но аз познавам Италия, решихме да отворим безплатно в неделя всички музеи. Три пъти повече хора дойдоха отколкото идват. В Англия го правят също, знам, че и други държави, но е хубаво държавите членки да бъдат насърчени, да видят е, какви са различните форми. Така има повече оферти и защото подценяваме иначе нещата. Някои хора не отиват не само защото не знаят, че съществува определен музей, но и заради економически проблеми. Това е много важно. И след това професиите в сферата на туризма, качеството на приема на туристи. Трябва да бъде подобрено точно това и това е допълнителен елемент. Е, Нямам какво толкова да добавя, искам само да благодаря. Е, всичко, което бе казано, трябва да се има предвид. Темата за устойчивостта е изключително важна днес и по принцип тази тема, защото когато каниш все повече хора, трябва да знаеш и какво ще означава това, когато пристигнат всичките тези хора. А, говоря за баланс точно за това. Защото понякога един човек в повече може да накара цялата система да се срути. Така че трябва да се обърне повече внимание към културата и това да бъде една добра отправна точка за засягане на други аспекти. Вашите изменения ще очаквам. Знаете, че са доста ограничени сроковете. Ако се изпомням правилно, крайен срок за изменения 12 май. Гласуването е предвидено за 15-16 юни, ако правилно си изпомням, госпожо председател. Така че имаме възможност да включим всичко и да имаме общи изменения, които ще подчертават всички онези аспекти, за които говорихме днес. Благодаря. Благодаря. Да, така е. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 16 юни. Комисията Тран ще гласуват през септември. Измененията 12 май до 12 часа на обяд. Сега преминаваме към следващите точки от дневния ред. Извинете, искам да ви кажа, че следващите заседания са 15 юни от 13 до 18.30, 16 юни от 9 до 12.30. И така, при закрити врата, точно обаче сега влизат децата. Еми, добре, здравейте деца, те са италяници, извинявам се, нали, но точно накрая дойдоха. Става дума за ученици с техните преподаватели, директори е, от Монтефелтро, Сасо Колваро, едно училище, където учат от 1 до 12 клас, за да се опази училището в е, този град. Е, в едно училище събраха всички класове, за да се запази Екипа преподаватели работи много активно и благодаря ви, че сте тук. Съжалявам, че сме на края на заседанието на нашата комисия. Много съжалявам, но нищо. Мисля, че за вас това е важен ден да сте тук. Вече а, сте имали среща, на която ви е обяснено това, което се случва, как функционират европейските институции. За съжаление, може да останете само 5 минути, защото трябва да закрием вратите на заседанието и да дадем думата на една колега, която... Това е колегата Камер Реберт, която ще говори за едно ще говори за неофициалните социални преговори относно един пазар в областта на далекосъобщенията. Колеги, една минута, за да си тръгнат учениците. Tanto benvenuti e